Chers collègues, je vous Скъпи колеги, моля да заемете местата си. J'ouvre la séance de notre commission. Откривам заседанието на Комисията по бюджета. И днес след обед ще посветим работата ни изключително на гласуване, след което координаторите ще проведат заседание. Ще продължим утре сутринта в 9 часа работата в комисията за две е, съобщения. Едното за начина по който участието на държавите членки се отразяват в е, бюджетите на държавите членки. И второто съобщение по едно проучване относно вземане под внимание в е, включване в бюджета на Европейския съюз бюджетът на Европейския съюз за равенството между половете. Имаме е, едно съобщение относно мобилизиране средства от фонд Солидарност. След това ще се гласува по резолюцията относно бюджета за 2016 година. И преди да преминем към гласуването, искам да кажа, че ще има едно извънредно заседание, бил че ли без, да говорим за бюджетните проблеми, свързани с кризата по миграцията на 19 октомври в 18.45 минути до 20.30, веднага след трилога, защото ще има един първи трилог за предварително съгласуване, който ще се състои на 19 октомври след обед. Искам също да кажа, че Сиринг бордът на Европейския фонд за, за стратегически инвестиции ни съобщи две имена. Първото е за за менеджинг директор, управителен директор на FC и едно друго име за Deputy менеджер директор, заместник всъщност директор на FC. Изслушването, което се е предвидено преди гласуването на пленарно, ще се състои утре в 19 часа в зала Ян 6Q2. Утре в 19 часа. Това е едно заседание, което може да продължи поне 2 часа и половина. Тъй, че аз ви приказвам да вземете, се организирате, да бъдете на разположение, за да чуете тези двама кандидати. И след всяко едно от изслушванията, което трябва да трябва около час, ще имаме дебрифинг и гласуване. И на основата, именно на това гласуване, в пленарното, Европейският парламент ще трябва да реши в сряда следобед. Важно е да може да се произнесем незабавно, защото става дума за доброто функциониране и за е, задействането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. И така, мисля, че това беше основното от съобщенията, които трябваше да представя пред вас. И така, сега да преминем към гласуването. Най-напред по мобилизирането на средствата за гъвкавост по доклада е, на Едия Гарси Бал, който ще представи два доклада. Искам да приветствам базината, с която беше извършено проучването и организирането на тези две досиета. Приемането, между приемането е, решението и окончателното в е, среда след обед. Е, в, на пленарно това са, ще са изтекли две седмици, което е много бързо. Искам да благодаря за това, да приветствам също нашия докладчик, на който давам думата. Благодаря, господин председател. И както току-що казахте, тъй като ще трябва да се работи много бързо за тези два доклада, Искам да ви обясна защо в изборните списъци предлагам да се гласува срещу всичките изменения. Предвид, че трябваше да се действа много бързо, за да се приеме този доклад, това е основната причина. С тази криза на беженците и милионите, които трябва да са предмет на това бюджетно изменение, се опитах е, възможно най-бързо да изготвя текст, който да бъде прият от парламента. Няма да влиза много в подробности, за да не предизвиквам дебат между групите, за да може да приемем това предложение без изменение, така както е, за да бъде готово за пленарното в сряда. Иначе няма да бъдем готови. Разбира се, ще имаме и друга пленарна сесия след 15 дни, но мисля, че все пак става дума за спешен случай и може по изключение да гласуваме тези два доклада. Това е което исках да кажа за политическите групи, които внесоха изменения. Тук не става дума за и, има извинение, с които дали съм съгласна, които са включени в доклада, но тук става въпрос просто да вървим бързо. Това е първата точка в е, дневния ред на нашето заседание и трябва да бъде също и в е, дневния ред на заседанието в среда. Благодарим. Мисля, че всички тук разбираме спешността. Всеки ден има между 3 и 5 хиляди е, пресичане на границата от беженци, така че е много спешно да се приложат решенията, защото резултата, който се очаква е, е намаляване на незаконните пресичане на граница на Европейския съюз. И преди да мина към гласуването, трябва да е, искам да се уверя, че всички сте поставили вашите карти в апаратите за е, гласуване. Извинете, господин председател, обаче забравих картата си в Страсбург. Je suggère qu'on donne deux, deux cartes. Добре, аз предлагам да дадем на господин Тарон две карти за гласуване. Едната, която ще държи в Страсбург и едната в Брюксел защото няма да заплашваме бюджета на Европейския парламент, но ще внимавам как гласувате, господин Тарон, и ще го добавя вашия глас. Така че ще направим един, едно пробно гласуване. Моля да гласувате за проба. За avez tous Всички ли гласувате? Не. Всъщност аз не съм все още. Хабя, bien. е клю. И така гласуването завърши. Един глас срещу три. Шест въздържали се. Господин Тарон. Не знам какво точно е гласувал. И така. Имаме едно първо изменение, параграф първи, изменение номер две. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Така, отвърля се изменението. Изменение номер 3. За, против, кой се въздържа? Отхвърля се. Изменение номер 4. За, против, кой се въздържа? Отхвърля се. Параграф 3, номер, изменение номер 5. За, против, въздържали се, отхвърля се изменението, изменение номер 6, за, против, кой се въздържа? Отхвърля се. Изменение номер 7 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 8 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 9 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 10 за, против, Задържали се, от, отхвърля се, 11 изменение за, против, Задържали се, отхвърля се, изменение Едно към точка от прембила А, за, против, въздържали се, отхвърля се. И общо за текста, по именно гласуване, моля. Разпита е клю. Гласуването приключи. Текстът се приема с 26 гласа срещу 1 и няма въздържали се. Nous passons au deuxième rapport que nous a présenté Madame Gardia Zabal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 Qui s'abstient Il est repoussé. Amendement 1 au considéré. <coughs> Изменение 1 на точка FA от преамбюла отхвърля се изменение номер 2 от точка в преамбюла Ж за, против, въздържали се, отхвърля се. ЖА нов точка в преамбюла за, против, въздържали се, отхвърли се. И общо за този изменен бюджет номер 7, по именно гласуване, моля. е клю. Гласуването приключи. Бюджет номер 7, коригирания бюджет номер 7 се приема с 24 гласа, един против, няма въздържали се. Alors nous avons à prévoir maintenant. Така, сега трябва да Госпожа Галия Забал, имате думата. Няма някакви специфични забележки от докладчика. Добре, ако няма такива, qu'une série de transferts. No, no hay nada especialmente reseñable, simplemente el... La... Няма какво да отбележим относно трансферите. Общо, общо изплащане 29, края на годината. плащането за хуманитарната криза с беженците. Става дума да се мобилизира спешна помощ, резерва всъщност, за спешната помощ 175 милиона, което няма да е проблем и предлагам да се гласува за. Мисля, че може да гласуваме общо по всички тези трансфери, т.е. трансфер номер 29, 32, чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Скрутин е клю. Гласуването приключи. Трансферите са одобрени с 25 гласа срещу 1 и двама въздържали се. За останалите раздели, госпожа Олмер, това са дребни изменения. Имате ли някакви забележки, госпожо Волмейер? Този път всички решения взети от съответните институции и ни бяха изпратени за информация съгласно член 25. Дори няма нужда официално да вземаме решение, тъй като става дума за суми под долната граница. Съдът на Европейския съюз е отправил 4 запитвания. Единият трансфер следва да покрие разходите за деца на служители, деца посещаващи европейските училища. Тези разходи трябва да бъдат покрити, тъй като са били до някъде повишени от комисията. Глава 102. Тук се предвижда да се отклонят средства от преходни плащания, които не са били направени, тъй като по-малко служители от предвиденото са напуснали постовете си. Става дума за 142 000 Трансфер номер 3 се отнася до замяната на машини. Целта на този трансфер е да се финансира замяната на вече устарели машини за възпроизвеждане на документи. Става дума за 350 000 евро по перото за общи публикации. Сумата е 350 000. Искане за трансфер номер 4 става дума за 746 000 евро от перото за почистване и поддръжка на сградния фонд. Тези средства трябва да бъдат преразпределени от това перо. Целта на трансфера е да се замени съоръжение заменят съоръжения за информационни технологии, устарели такива. Тоест целта е да се инвестира повече в информационните технологии. Четвъртото искане от Съда на Европейския съюз, искане за трансфер, засяга отново глава 102 временната надбавка, която се изплаща на членовете. Отново по-малко служители са напуснали постовете си, отколкото е било предвидено. Предвижда се средствата, които не са били освоени тук, да бъдат прехвърлени към перото за юрист-лингвистите. Необходими са повече юрист-лингвисти, тъй като е нараснал обемът на текстовете, които обработват тези служители. Увеличен е обемът на работа, има повече документи за преводи, а е същевременно е намалял броят на служителите юрист-лингвисти. Затова е и необходимо тези услуги в по-голяма степен да се възлагат на външни изпълнители. Може би можем да гласуваме анблок по всички тези искания за трансфер, господин председател. че може да считаме, че са прияти по подразбиране. Член 25 от е, финансовия регламент. Преминаваме към комитета на регионите. Тук процедурата също е процедура по член 25. Необходими са малко по-малко средства за членовете на Комитета на регионите и по-точно за политическата му дейност. Необходими са обаче повече средства за автоматична система за писмен превод. Това е система въведена и тук при нас – за какво става дума? Става дума за автоматизирана система за непосредствен писмен превод на съдържание от множество източници, както и за поддържане на инструмента за превод на вътрешно равнище. Unterhalb der Schwelle, dann haben wir als drittes einen, ähm, den Rechnungshof, der Recht. Друго искане за трансфер от Сметната палата. Тя иска от глава 1201 да се заделят 75 000 за допълнителни услуги за писмен превод аргументацията е същата като тази на Съда на Европейския съюз, а именно намаляване броя на служителите на институцията, което поражда необходимост от възлагане на услуги за превод на външни изпълнители. Има също така искане и за още 40 000 евро за заведенията за обществено хранене, ресторантите и кафенетата. Освен това се искат още 40 000 евро за подмяна на мебели, например за подмяна на бюра с по-ергономични такива, когато поставянето на подобни бюра в кабинетите е предписано от лекар. Необходими са също средства и за закупуване на ново техническо оборудване. Става дума за още 65 000 евро. Това са средства за закупуването на средства за повишаване прозрачността на работата на сметната палата. Става дума за средства, които ще бъдат отклонени от перото трудово и възнаграждение. Благодаря. Значи имаме пет е, искания за трансфер за съда, едно за Комитета за регионите и един трансфер за Сметната палата. Не сме задължени да гласуваме, освен ако е, не го поискате. Член 25 от регламента ни позволява да считаме, че ако няма искания за гласуване, има е, негласно споразумение Значи няма желаящи да се гласува, така че разчитаме, че трансферите, които са предложени, получават всеобщото одобрение от Комисията по бюджета. Като говорим за политиката в областта на недвижимите имоти, няма някакви искания, така че вече изчерпихме дневния ред, освен ако в, в, в точка разни няма. Утре в 9 часа ще се видим и аз моля координаторите да се останат на място. Продължават работата след 5 минути. <laughs>